Централните банки в такъв случай трябва да бъдат онези, които прокарват инвестиционните политики на частния сектор. Те трябва да могат да осигурят достатъчно качество, за да може да се внедри социалния риск и социалните съображения. Трябва да бъдат включени и на различни неща, свързани с процес на взимане на решения. Трябва да има многообразие, онези екипи, в които има разнообразие на участниците, имат по-добро изпълнение. Трябва да се разгледат и съответните неща, свързани с различията в мнението, също така и с баланса между мъжете и жените. Ние в Банката на Италия сме започнали да работим по този въпрос за равенството преди много години, като сме въвели многогодишни стратегически планове и сме създали един менеджер, който а, подпомага професионалното израстване на жените. Също така сме въвели и възможност да се осигури баланс между работата и личния живот, като сме осигурили грижа за децата и това е важно не само за жените. Имаме и програми за ментори, както и сме се опитали да има баланс между двата пола. Резултатите са ясни. 30% от менеджерите сега са жени, повече от половината това, което миналът, преди години бе така. Ние сме доста напред от тези 35%, които се очакват 2022 година и ще продължим да подобряваме нещата. За надзорния орган в сферата на застраховането в Италия, аз съм председател на а, този орган, имаме 50% жени на управленски позиции. Равенството на половете за представителството, както и политиките, също така е нещо, което трябва да бъде а, обект на нашите желания и а, усилия. Надзор от страна на Европейския парламент всъщност е основата за отчетността, която е изключително важна за ефективността и легитимността на Централната банка. Аз смятам, че економическата и финансова експертиза, която нося със себе си, могат да бъдат полезен принос към постигането на целите на ЕЦБ, включително и новите предизвикателства. Вие сте представители на европейските граждани и за мен ще бъде голяма чест да получа вашата подкрепа за назначение в изпълнителния съвет на ЕЦБ. Така ще мога да допринеса за изграждането на силна, по-приобщаваща и по-справедлива Европа. Благодаря ви и ще отговоря на всички ваши въпроси. Много ви благодаря. Сега започваме интересуват от въпроси и отговори. Прилагат се обичайните правила, а именно 5 минути за въпроси и отговор. Започваме с Маркос Фербер от НП. Много ви благодаря, госпожо председател господин Панета. Както сте го се забелязали, ще се изкажа на народния си език. В спито за изказване току-що заявихте, че инструментите трябва да се използват по разумен и гъвкав начин. Споменахте също така и неконвенционалните мерки и това ме води на въпроса. Значи ли това, че ЕЦБ до 31 декември може да вземе решения, свързани с нужните реакции за негативните економическа конъктура. Готови ли сме с нужните мерки? Тъй като госпожа Лагард заяви, че не бива да има значителни промени в настоящата политика на парична политика на ЕЦБ, така че какво точно смятате с неконвенционални мерки? Дали имате прави промахване на, на книжните банкноти или някакви по-съществени мерки? Well, first of all, thank you for your question, uh, uh, which touches indeed a very important point. Well, Засегнахте много важна тема, тъй като имах предвид всички инструменти, и стандартните, и нестандартните. Както знаете, ЕЦБ взе мерки за свеждане на инфлацията до целите, заложени от управителния съвет, т.е. близо до, но под 2% инфлация. Променихме също, променихме също така от по стандартни политически мерки към нестандартни, с закупване на активите и негативни отрицателните лихвени проценти. Всичко това беше необходимо И а, всичко това беше нужно по време на, на кризата, за да, се, за да се избегне е, опасността от а, негативна спирала, а сега от опасността да се задължи а, с, да се избегне дефлацията. Не говоря за хеликоптер мания или някакви други сложни мерки. Мисълта ми беше, трябва да използваме всички мерки, които са налични, т.е. които попадат в мандата на ЕЦБ, за да се гарантира паричната стабилност. Нека да си припомня какво беше положението преди 10 години. Кой тогава можеше да си представи че на този етап ЕЦБ ще изкупува облигации с отрицателни с остатъчна възвръщаемост? Или как може да се очаква започването на програмите, като програмата ТАРГ, например? Или че в Япония в Централната банка ще започне количествено облегчаване чрез изкупуване на облигации на големи дружества? Никой не може да си представи подобни мерки при 10 години, но това е пример за нуждата да се предприемат мерки, които са пропорционални и нужни за гарантиране на паричната стабилност. Ähm, Благодаря ви. Имам и допълващ въпрос. На последно, при последните решения, свързани с външната политика на ЕЦБ, тогавашният председател Марио Драги заяви, че няма нужда да се гласува, защото е ясно как, как изглежда мнозинството. Оказа се обаче след това, че не е било толкова ясно чак как, как изглежда мнозинството и се оказа, че всъщност има значителна съпротива от цяла редица от държави членки. Как смятате, че процесът взимане на решения в ЕЦБ може да бъде подобрен и как виждате, гледате на своята роля в този процес? Е, I was not eh, in the meeting of the Governing Council when the decision was taken, so I will respond. Не бях член на управителния съвет, когато беше взето това решение, така че ще ви отговоря в възоснова на обществено обществено-съпната информация, с която разполагам. С, сведенията от публично-съпната част на заседанието и това, което каза председателят на ЕЦП вчера, става ясно, че е имало единодушен консенсус по нуждата да Въпросът е от нататък как да се калибрира всяка една от тези индивидуални мерки. Така че, може би, този несъгласие, с което говорите, не е толкова силно, колкото изглежда от пресата. Освен това съм участвал в предишни заседания на управителния съвет и тези заседания започват с много щателна и много подробна презентация на економическите развития на световно равнище в еврозоната, развитието на финансовите пазари и тяхното състояние. И целият процес за взимане на политически решения е много технически по своето естество и се основ, основава на конкретни данни. И като цяло ми се струва, че членовете на управителния съвет е, гледат е, на процеса на вземане по тежки решения като много подходящ. Разбира се, говорим за правителен съвет съставен от 25 е, члена, така че няма нищо очудващо от фактът, че в някои по- особени, по-чувствителни обстоятелства, като настоящите, ЕЦБ прие пакет от мерки, които не попадат в а, а, стандартния набор от мерки на, е, на централните банки и може да има различни мнения за това колко е ефикасен този пакет. Но до момента управителният съвет винаги е бил в състояние да вземе решение и да действа своевременно, когато се окаже нужно. Благодаря ви. Думата има Йонас Фернандес от Социалисти демократите. Благодаря ви. Ще си изкажа на испански. Добре дошъл, господин Панета. Имам два въпроса към вас. Както знаете, води се сериозен академически спор за това как се гледа на цените, тъй като на, на, на, на лихвите, тъй като лихвите непрестанно спадат и в контекста на преразглеждането на паричната политика на ЕЦБ, която поиска парламента от госпожа Лагард, която госпожа Лагард ясно обеща пред нас вчера. Въпросът ми към вас е следният. В каква степен при разглеждането на лихвите в рамките на общата стратегия на ЕЦБ може да доведе до преразглеждане на самата цел за инфлацията? И още един въпрос. Страничните последици от паричната политика, когато води ЕЦБ към момента. Смятате ли, че СМИ би следвало да играе по-важна роля при изготвянето на макропотенциални политики, които да могат да доведат до намаляване, доколкото е възможно, на страничните ефекти? Благодаря ви. Както вече обяви и госпожа Лагард, Управителният съвет на ЕЦБ ще обсъди стратегията си за паричната политика. И в този контекст ще изберем един по-цялостен подход. Всички различни аспекти на стратегията с паричната политика ще бъдат разгледани. Прави сте в академичната литература всички учени са съгласни, че има естествена тенденция за спадане на лихвите, което се дължи на естествената тенденция за намаляване на растежа на производителността и фактът, че спесяванията надхвърлят инвестициите. Според някои академични трудове, отговорът на в, в отговор на тази естествена тенденция на лихвите би трябвало да се адаптират целите за инфлацията. Някой смята, че трябва да се намали, други пък смята, че трябва да се увеличи. И управителният съвет на ЕЦБ ще трябва да разгледа този въпрос заедно с, с подкрепата на служителите на ЕЦБ, които имат много богат опит, както и с членове на академичните среди и с участието на обществото като цяло. И съм убеден, че и тази тема и всички други важни елементи ще бъдат а, е, разгледани при преоформянето на стратегията за пъчната политика. По вторият въпрос, да, може да се стигнат до странични ефекти от е, нестандартните политически мерки. И ми се струва, че тези странични ефекти бяха и ясно е, оценени от Европейският съвет за системен риск. Така, например, установихме своевременно развитието на пазара на вишното имущество в някои държави членки и прекомерното засилване на този пазар. Всички тези мерки бяха много внимателно разгледани от Азивета за системен риск. И в момента в тези държави членки се предвиждат специфични мерки, за да се избегне бум на пазара на движното имущество. И тези мерки в голяма степен бяха предизвикани от дадените насоки. Така че Европейския съвет за системен риск изгледа много важна роля и предполагам ще остане важен орган за оценка на последиците от макропотенциалните мерки като цяло. Към момента този орган значително допринася за макропотенциалната политика в еврозоната. Много ви благодаря. Думата има Моника Семедо от Renew Europe. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Панета, Миналата седмица Европейския парламент прие с голямо мнозинство резолюцията, с която се е, обявява извънредно положение по отношение на климата. Това беше важно послание към гражданите ни, но също така и към европейските институции, че трябва спешно да се предприемат мерки. Предвижда се преразглеждането на стратегията за спешната политика на ЕЦБ, както казахте, и председателят на ЕЦБ, госпожа Лагард, вчера заяви в заседанието на нашата комисия, че ще се вземат предвид и елементи свързани с дейността по отношение на климата. И в стъпителното си изказване вие също го споменахте. Според вас, би ли следвало измененията в е, попациентите в климата или цифровизацията като например, евентуалното включване в мандата на ЕЦБ надзорът на онлайн валутите. Смятате ли, че, че трябва да се предвиди такава промяна, защото изглежда не всички членове на правителния съвет на ЕЦБ съгласни с това и предпочитат мандата на ЕЦБ да се запаси само до пържната политика? Благодаря ви. I, I have captured two questions. Разбрах, че ми зададохте два въпроса. Първият е свързан с а, връзката между дейността на ЕЦБ и измененията в климата. ЕЦБ има три основни задачи. И най-важната е по отношение на климата е целта за запазване на парична стабилност. Това е основната цел на ЕЦБ. Другите задачи са макропотенциалния надзор – И третата е ролята за гарант на финансовата стабилност на ЕЦБ. И ми се струва, че в, в, и в трите, си, в трите си основни цели ЕЦБ може да допринесе значително чрез анализа на рисковете, свързани с измененията в климата. По отношение на макропруденциалният надзор, ЕЦБ и единният надзорен механизъм вече започват да водят разговори с банките, за да ги насърчат да вземат предвид измененията в климата при оценка на рисковете, които са включени в отчетите на банките. В противен случай има опасност банките да подценят рисковете, които поемат. А разбира се, би било много по-добре в средносрочен план да вземат предвид рисковете, свързани с измененията в климата. Финансовата стабилност също е засегната от измененията в климата. Да вземем за пример последиците от природните бедствия за финансовите посредници, като страхователните компании например подобни бедствия могат да имат много дългосрочни последици, които да засегнат финансовата стабилност. И в тази част на мандата си ЕЦБ би следвало да вземе предвид последиците от измененията в климата. И по въпроса за паричната политика, измененията в климата може да засегнат публичната политика и в средносрочен и в дългосрочен план. На първо място е с е, ударите за економиката, например, какви може да са последните, последиците от е, много студена зима за отрасла на строителството, както се случи в Германия при няколко години, например трябваше да преразгледаме прогнозите за растеж, тъй като в Германия и други северни страни прекалено студената зима засегна сектора на строителството. Или пък да вземем за пример възможните последици от прехода за най- за секторите, в които се отделя не много въглероден диоксид. Евентуалното намаляване на тяхната дейност може да има последици за очакванията за растеж в средносрочен план. Така че най-важният възможен принос на ЕЦБ по въпросите свързани с околната среда и климата е чрез улесняване определенето на цената на рисковете, свързани с измененията в климата. По този начин не само ЕЦБ, но и финансовият отрасъл като цяло в значителна степен ще допринесе за финансиране на проекти, които е, взимат предвид въпросите свързани с околната среда. Възможно също така ЕЦБ да инвестира собствени средства чрез закупуване на облигации, тъй наречените екологосообразни или зелени облигации, но за целта трябва да се направи много щателен анализ, трябва да се вземе предвид нуждата да се запази неутралност по отношение на пазарите. Смятам, че ролята на ЕЦБ и на централните банки като цяло вероятно ще се засили чрез подобен вид инвестиции с естественото развитие на пазара, т.е. в момента в който, в който се увеличи количеството на зелени облигации, които се предлагат на пазара. В момента, съгласно предвижданията на банката за незавършени плащания, има 700 милиарда долара под формата на зелени облигации, от които много малко част се намират в Европа. И се оказва всъщност, че има малко по-малко от 100 милиона 100, 100 милиарда а, зелени облигации на разположение – и предвид размера на общият портфейл за инвестиции на ЕЦБ, само с 5% от него можем да погълнем целият пазар от зелени облигации. Ето защо не бива да прекаляваме с целите си в това отношение. Трябва да гарантираме, че евентуалната покупка на облигации не бива да навредят на ликвидността на пазара или пък да обезкуражат частните инвеститори. Благодаря ви. Думата има Шагинес от Зелените. Благодаря, госпожо председател. Господин Панета, вие обяснявате сериозни предизвикателства, отговаряте на въпроси, но нека да навлезе малко по-дълбоко в банковата система. Бихте ли се съгласил, че фракционалния резерв е основният проблем, който не е решен и се а, разширява. И до голяма степен решението е в частни ръце. Имаме и проблеми с структурните падежи, тъй като банките трябва да рефинансират краткосрочни депозити тогава, когато парите излизат от тях. Банковите системи в някои страни държат няколко пъти БВП на съответната страна. Глобализацията на банковата система, както и на финансовата система като цяло, съчетана с масивните мерки за дерегулиране по-рано, така наречените иновативни подходи към продажбата на услуги, според мен са основните причини за тази криза, но не само за тази криза и за всяка една друга криза. Какво е вашето мнение по тези становища? Съгласна ли сте до известна степен поне, че трябва да има промени в банковия съюз, в системата, за да можем да се справим с тези предизвикателства, с тези уязвими места – Например, единната цифрова валута на Централната банка е много интересен проект, който обаче също може да има сериозни последици. Какво мислите? Благодаря ви. Благодаря за зададения въпрос. Истина е, че фракционалния резерв и модел, който се основава на него, принципно е нестабилен. И това е свързано с сериозното раздаване на кредити преди е, кризата. След случая с банката Лиман, международната общност, целият банков сектор реагира на това. Бяха въведени много нови регламенти и закони. Беше променени подхода по отношение на надзора на глобално ниво. Мерките, които бяха взети, за да се справим с всяко едно от тези предизвикателства, да речем несъответствие при падежите, сега в банките имат такива ставки, които дават възможност за защита срещу неликвидност на пазара, тогава, когато трябва да се прехвърлят взиманията. Сега нещата са много по-консервативни и много по-внимателни. Имаме и таван, който беше въведен във връзка с общите активи на съответната банка. Той се преценява и това се и се прави съотношение между това и капиталовите запаси на съответната банка. Този въпрос беше разгледан след финансовата криза. В еврозоната реакцията на финансовата криза беше много силна. Знаете, започнахме проекта за банков съюз единния надзорен механизъм, който е първият стълб, вече работи и можем да видим ползите от него. В моето въведение споменах, че намаляваме дела и съотношението между обслужвани и необслужвани кредити или лоши кредити. Виждаме като цяло, че лошите кредити намаляват банките вече намаляват общия обем на своите активи. Намалява се съотношението между това, което държат банките и БВП, както и много други предпазни мерки са въведени, за да може риска в банковата система да се държи под контрол. Втория механизъм, единния механизъм за преструктуриране, също вече е в действие вече работи единия съвет за преструктуриране. Това е в отговор на кризата и до момента доста добре работи процеса. В момента се обсъжда и третия стълб, който следва да въведе единната схема за гаранции на депозити или за защита на депозити. Ние всъщност приветстваме започване на дискусията на европейско ниво, което вероятно ще последва след като излезе неофициалният документ на Германия за банковия съюз. Като продължаваме напред, разбира се, ще се наложи да използваме и други предпазни мерки. Единния фонд за преструктуриране, регламента за глобалните и системни банки, други предпазни мерки се въвеждат и те би трябвало, ако не да елиминират, то поне да контролират риска, който може да проистича от банковата система в реалната економика. Председателката благодаря. Антонио Риналди. Благодаря, госпожо председател. Имате изключително висок професионален ценз. Много години сте били на върха на най-голямата и най-престижната италианска институция, Италианската централна банка. Затова трябва да кажа, че сме за и много подкрепяме вашата кандидатура за член на борда на ЕЦБ. Искам обаче да се възползвам от тази възможност, за да ви задам три въпроса. Първият. Не смятате ли, че функциите на ЕСМА би трябвало да са в рамките на ЕЦБ, както се случва във всички централни банки по света. И превен, превентивното разглеждане на това, кое може да бъде спасение и кое не, заедно с ЕЦБ, всъщност е придаване на функцията на рейтингова агенция. Много е важно своевременно да се изпълняват задълженията. Това е член 3 е, от е, устава на ЕСМА, както и включването на устойчивостта на дълга, независимо от исканията на всяка отделна страна. И това всъщност означава въвеждане на рейтинг или на тегловен коефициент на публични търгуваните акции и може да доведе до конфликт, тъй като ЕЦБ е емитираща банка. Оценката на всяка една страна е изключително важна, която се дава от Европейската комисия в така наречените доклади по държави. Дали от валутния фонд или от ЕСМА е по-важна оценката. Бившия председател Драги казва, че трябва да се продължи с паричното стимулиране, както се случваше в миналото, така нареченото количествено облегчаване. Смятате ли да продължите така? Мислите ли, че институциите на Европейския съюз. са много по-меки и много по-незадължаващи към търговските банки, а не към финансовите институции, особено трето ниво. Успешна работа ви желая! Thank you very much for your... Uh, Благодаря. На италиански или на английски да се изкажа? Може би е по-добре на английски. Първо, във връзка с договора, of uh, defining the legal basis for the operations of... за надзорния механизъм и съответно за управлението на този механизъм на институционално ниво, не виждам сериозни изменения в договора в сравнение с предишния вариант. Аз гледам на този механизъм като на един вид застрахователна политика. Това е застраховка, като например гражданска отговорност за колите, която всички ние купуваме и се надяваме, че не ни се налага никога да я използваме. По този начин се надяваме, че никога няма да се наложи да използваме този инструмент. Договора за него, който в момента се разглежда, има за цел да засили управлението на кризи в еврозоната. И това е част от дискусията в момента. Струва ми се, че сега е добър момент да се въведе такава рамка защото няма страна, която е с финансови затруднения, страна, която да има проблеми с националния дълг или да е в криза. In uh, of cases with uh, rates up to водим до много, това води до много дълги даже на, дати на падеж. И струва ми се, че няма нито една страна, която в момента има нужда от този механизъм за дефицита, така че сега е добър момент да се погрежим за застраховката. След това на стандартните мерки. Аз съм съгласен, че нестандартните мерки са важни да имаме стабилност по време на криза. В момента оценката на управителния съвет е, че това, което се случва по отношение на инфлацията, не съответства на нашия план да сме близо, но под 2%. Всъщност, управителният съвет каза, че 1.5% през 2021 година не е удовлетворително, за да можем да имаме стабилност на цените. Между времето, Прибягването до нестандартни мерки се счита за полезно и необходимо и това е причината, поради която управителният съвет прие мерките, които бяха представени през септември. В своята роля, всъщност, управителният съвет ще продължи да работи решително и нестандартните мерки са част от инструментите, които може да използва. Във връзка с банките, аз лично съм за това да се проверяват всички рискове, кредитни рискове, оперативни рискове, рискове свързани с пазара, рискове свързани с прането на парите и всичко това трябва да бъде под контрол на единния механизъм за надзор. Благодаря. Председателката благодаря. Рафаеле Фито от ЕКАРЕ. Сигураменте е, е, e за тези, които познават автобиографията на доктор Панета, трябва да кажа, че знаем много добре, е, че това всъщност е гаранция за неговата отлична работа. Имам два бързи въпроса. Първият е пряко свързан с вчерашното съобщение, което чухме за стратегическия преглед – вашите отговори на въпросите, господин Панета. Казахте, че този преглед е необходим от различни аспекти. Ако бъдете назначан, смятате ли, че ще участвате в този стратегически преглед и може ли да дадете конкретен пример, що се отнася и е, до ориентацията на този преглед на стратегическия преглед? След това говорихте за необслужваните кредите. Казвате, че болест, болестта всъщност на банковия сектор са ниските доходи. Какви са лекарствата, които трябва да бъдат предписани, за да излекуваме тази банкова система? Говорихте за намаляване на риск. Благодаря ви за въпросите. Що се отнася до първия ви въпрос, що се отнася до преразглеждане на валутната политика. Този преглед трябва да включва всички елементи, които се промениха последните 15-16 години, откакто бе направен предишния преглед. А, стратегически преглед. Промени се всичко. Промени се цялата финансова система. Промени се посред... опосредстването на сделките и банковото, и не банковото, и финансовото, и не финансовото. Банките станаха много по-важни, отколкото бяха в миналите... миналото, но станаха и много по-важни банковите посредници. Те в миналото изобщо не бяха такива. Когато имаме нисък растеж и имаме намаляване на естествения ръст, което оказва своето въздействие върху начина, върху който се развива паричната политика, във всичките големи страни се предприеха мерки, които бяха наречени нестандартни. В случая като Япония, например, те вече стават стандартни. Та е необходимо да се преразглежда стратегията, с която работи паричната политика, защото в един изключително различен свят, съвсем нов свят, би било странно да не си зададем въпроса за оптималните методи и начини, посредством които а, да поддържаме стабилност на цените, т.е. как да спасим тази стабилност на цените. А... <clears throat> Yes, I, I... За банките, да. Отговора на въпроса наблягам на това, че основният проблем на банковия сектор е ниската доходност. Риска, който засяга Рисковете, които засягат банковия сектор, бяха до голяма степен адресирани след банковата криза. Не всичко беше разрешено, разбира се, но основните систематични проблеми бяха разрешени с помощта на единния механизъм за надзор. Виждаме обаче, че в някои страни имаме изключително намаляване на лошите на обслужване кредити и дългове. Вече виждаме все повече и повече случаи с проблем с пране на пари в европейските банки и знаем, че този риск е едно заболяване, което може да убие буквално банка в рамките на дни или часове трябва да стимулираме доходността на банките. Според мен основният проблем, който засяга това, е излишния капацитет в банковия сектор в Европа, който засяга дейността на банките. Има сериозна дискусия как да се справим с този проблем. Разбира се, консолидацията е един от проблемите. Европейския съюз стимулира консолидация, особено трансгранична, за да няма проблеми във връзка с конкуренцията и да можем да се възползваме от економия от мащаба, след консолидация, без разбира се да има прекомерно влияние върху пазара. Консолидацията обаче не може да бъде решение на всичко. Банките трябва да се изправят срещу предизвикателствата на днешния ден. При тях има конкуренция, най-вече по отношение на предоставяне на определени услуги, плащане, управление на активи от страна на така наречените финансови технологични компании, финтек компании. Те дават много по-ниска цена и работят много по-ефективно. Банките трябва да се справят и с този проблем. След това обаче, за да могат да се справят с проблема с свръхкапацитета, мисля, че трябва да обмислим изцяло този въпрос, както и много внимателно да подходим, за да преценим по какъв начин банките, които не могат да се справят на пазара, да не е много трудно една такава банка да излезе от пазара, без това да засегне изключително много хора и съответно да не засегне общото функциониране на пазара. Трябва да имаме начин да се справим с банкови кризи и ликвидация на банки в съответната рамка, която обаче засяга 50-60 банки в еврозоната. Тези, които отговарят на теста за обществен интерес. Всички останали почти 4000 банки в еврозоната, при тях ликвидацията и излизането от пазара извън рамките на консолидация е малко по-сложно и това е нещо, което трябва да разгледаме за в бъдеще. Благодаря. Хосе Космал от Обединената левица. Благодаря, госпожо председател. E Когато говорим за стратегическия преглед, дали ще разгледате въпроса, който е свързан с комбинацията на паричната политика и други политики, като да речем фискалната политика. Питам, защото е малко обезкуражаващо да видим начина по който ние разглеждаме по-креативните парични политики, без да имаме небалансирана комбинация между политики, да речем с фискална политика на национално или европейско ниво, което би могло по-добре да помогне в усилията да се насърчи растежа. Това, което чух, е, че фискалната политика е извън мандата на ЕЦБ, но тук има два проблема. Първо, ЕЦБ никога не е имало проблем да призовава към рестриктивна фискална политика, включително и през периоди, в които това е нарушавало тяхния мандат и в които сме имали изключително ниска инфлация. Това се е случило няколко пъти, поне през последното десетилетие. И второ, може да се стигне до заключението, че паричната политика сама по себе си не е достатъчна за ЕЦБ, за да може да изпълни мандата си през последните години. Видяхме няколко такива моменти, в които ЕЦБ се опитва да засили растежа, но не успява да изпълни този си мандат. Другия въпрос, който исках да ви задам е свързан с концентрацията в финансовия сектор. ЕЦБ изключително много се притеснява за фрагментиране на финансовата система в Европа. В португалския финансов сектор има определени развития, за да се насърчи концентрацията в банковия сектор. Въпросът ми е какво мислите вие по този въпрос, тъй като това, което чуваме от ЕЦБ, от него излиза, че не сме се извели необходимите полуки след финансовата криза, особено по отношение на размера на дадени банки. Yes, uh, uh um, thank you for... Благодаря ви за този наистина много интересен въпрос. Ще започна с първата част на вашия въпрос стратегическия преглед. Мисля, че госпожа Лагард вчера разясни, че прегледа ще бъде извършен по цялостен начин. Ще подходим отворено към този въпрос и ще вземем всички елементи, свързани с паричната политика предвид ще разгледаме средата, в която работи паричната политика, структурата на економиката, международната економическа и финансова ситуация и всичко това ще бъде взето предвид и разгледано в рамките на стратегическия преглед на паричната политика. Не знам колко изчерпателен може да бъде този преглед, но не мисля, че може да достигне до там, че да разгледа какво трябва да направи и фискалната политика, защото фискалната политика е съвсем ясно извън отговорността на ЕЦБ. Избираемите органи са тези, които трябва да вземат решение за фискалната политика. Останал сте с впечатлението, че ЕЦБ приканва към рестриктивна политика, или поне така е било в миналото. Мисля, че председателя господин Драги, както и председателката госпожа Лагард приканваха, както се случи съм наскоро, за различна фискална политика. Такава, която има експанзионен характер. Приканиха у нези държави членки, които имат съответната рамка, да използват фискалната си политика, за да подпомогнат паричната политика и по този начин да стимулират търсенето на местно ниво, като променят и съответно нивото на фискалната политика. Според мен, впечатлението ми е, когато е имало нужда, ЕЦБ е приканвал към различни политики, необходими към онзи момент. Въпросът е защо тогава преди сме си позволявали да прикамваме към определени фискални политики, а сега говорим за експанзионни политики към онези страни, които могат да които имат необходимата рамка, а пък прекаваме други държави членки да прегледат своите фискални разходи, за да е по-благоприятна средата за разходи. Според мен тук нямаме предубеждение. Ние се грижим за растежа и стабилността и това е основен принцип – и това е част от дебата, в който ЕЦБ участва с съответните власти с течение на времето. По отношение на фрагментацията, мисля, че тук има две измерения. Първо, фрагментация на ниво различни държави членки в Европейския съюз. Това е нещо, което не трябва да се случва. Това не е ситуация, в която паричната политика може да работи добре, защото ако имаме фрагментация, нещата се разпространяват с различна скорост до различните части на Съюза, а това не бива да се случва. ЕЦБ работи, за да може да избегне фрагментацията на Европейския банков и паричен съюз през последните години. Видяхме ефекта от тези политики, да речем разпространяване на различни банкови ставки, лихвени проценти, проблеми с вторичните пазари и тяхното сериозно намаляване, което показва, че увеличаващата се фрагментация, която видяхме след кризата, вече е значително намалена и ЕЦБ подпомага този процес в цялата еврозона. Разбира се, остава въпроса с правилата за надзор и преструктуриране, свързани с това какво трябва да случи, когато дадена банка просто трябва е, да бъде преструктурирана или да изпадне в ликвидация. И вече смятаме, че няма банка, която е прекалено голяма, за да изпадне в несъстоятелност. Няма такъв случай вече. Рамката Надяваме се никога няма да бъде тествана, защото се надяваме, че няма да има преструктуриране на големи посредници, големи финансови институции, но въпросът наистина съществува и вече имаме необходимата рамка, която има за цел да адресира именно този проблем. Благодаря. Сега господин Матушела за е НП. Sì, grazie. Io naturalmente mi unisco alle riflessioni che hanno già fatto i miei colleghi аз съм съгласен с колегите, които говориха за качеството на предложението, което идва днес пред нас в Европейския парламент. Централната италианска банка винаги е, е била топ място за най-квалифицираните хора в нашата страна, така че съм съгласен с моите колеги за валидността на кандидата пред нас, в смисъл неговата биография. Днес Уникредит излезе с един план, който наричам кървави сълзи. До 23-та година ще има затваряне на хиляди банкови а, клона в Италия, и Австрия и Германия. Италия ще бъде засегната значително от този план. Без да навлизам в конкретиката на плана, който бе обявен днес, смятате ли, че в бъдещето на банките ще бъде все повече цифрово? И това ще доведе до загуба на работни места. И по какъв начин може да се намесим, за да няма опустяване, ако мога така да кажа, в този сектор. Well, th- thank, thank you, Mr. Matushello. Well, on, on, uh, of course, I would not comment on... Uh, да, благодаря, господин Матушело. Сега няма да говоря за конкретни посредници. Дори трябва да кажа, че не съм запозната с плана на Уникредит. Те реструктурират дейността си, подобно на други банки, в отговор на технологичния шок, който е, засяга в момента банковия сектор. Съжалявам, но не съм изненадан. Основната теже ще бъде върху служителите в Италия, защото а, повечето от дейността е там. Това е италианска банка, там е седалището и ние сме в преход. Преход от традиционното банкиране към новата структура на банковата система след технологичната вълна, която в момента ни залива. Банките са изправени пред огромна конкуренция от небанковите посредници. Следващите 5-10 години се очаква до 60% от приходите от банкирането на дребно да бъдат заплашани от така наречените компании финтек. В тази среда банките наистина ще преразгледат съотношението капитал-труд и ще намалят труда, т.е. служителите ще използват повече технологии. Това ще има предимства за банките, за хората най-общо, тъй като ще даде възможност на банките да предлагат банкови услуги на по-низки цени, по-ефективно и ефикасно и по-сигурни услуги. Това обаче има своята социална цена при преход от една балансирана позиция към друга винаги се случват такива сътресения. Ние сме точно в такъв преход. В много страни, включително в Италия, банките имат нещо като самозастраховане. Те предоставят средства, за да може по-безболезнено да се пенсионират служители или да излязат от системата. Това се случва и в Италия, както и в други държави от еврозоната. Това е проблем, но не можем да спрем технологичния напредък, защото в крайна сметка мисля, че системата ще бъде по-ефективна, по-ефикасна, ще бъде по-ефтина, услугите ще бъдат по-ефтини за реалната економика, за домакинствата, за дружествата особено за малките предприятия. До момента голямата част от фиксираните разходи и неефикасното действие на банките отива върху раменете на по-малките такива. Това ще подобри нещата и ще подобри възможността за финансиране на МСП, така че бихме се зарадвали, ако нещата се развиват така. И сега последен въпрос от Евелин Регнер от Социалистите и Демократите. Благодаря ви. Я ще се изкажа на немски. 2019 година е и ако погледнем в изпълнителният в Изпълнителния съвет на ЕЦБ все още има много какво да се желая по отношение на равнопоставеността между половете. Има само две жени и четирима мъже. Това е положението в изпълнителният съвет. Европейският парламент нееднократно е заявявал своята позиция, че не може да продължава по този начин да изкрешат нещата. В цветното си изказване казахте нещо много интересно. Може ли да ни кажете малко повече подробности? Как би следвало да изглежда според вас нещата на равнището на, на старшият менеджмент в ЕЦБ. Споменихте опита си от Италианската национална банка. Смятате да го пренесете на европейско равнище? My, uh, в встъпителните си думи и в отговорите на въпросите, които ми изпратихте, се опитах да обясня какво съм свършил и какво мога да направя като член на съвета на Централната банка. В момента съм такъв член, но на Централната банка в Италия. И в такъв смисъл винаги съм защитавал идеята за многообразие в банката. Многообразие в много значение на думата в случая и на равенството на половете. Исках да обясня какви мерки биха се предприели, от която и да е организация, за да може да има по-добър баланс. Примера с Италианската централна банка не е по-важен от други, но в крайна сметка аз съм част от точно този процес. Аз а, съм бил част от управителния състав на банка, където са наети 8000 човека, където имаше много лош баланс на половете, когато започнах работа там. Решихме, че не можем да продължим по този начин и се опитахме да подобрим положението. Дадах ви и средносрочните резултати последните години, когато съм бил в борда. И разбира се, uh, if uh, and when I will be appointed in the executive board of the uh, European Central Bank. В Европейската Централна банка предполагам, че ще се случи същото. За състава на съвета не са в моите правомощия тези решения, за които говорите, или начина по който държавите членки номинират а, а, своите членове. Не мога да повлияя начина по който държавите членки назначават гуверньорите на своите централни банки. Мисля, че е в всеобщи интерес да има баланс на половете навсякъде, във всички съвети. За съжаление, не мога да обещая нещо от името на другите членове на съвета. Благодаря. И аз ви благодаря. Благодаря на колегите. Благодаря на господин Панетта. Това е края на изслушването. И сега можем да продължим. Само няколко минути ще прекъснем, за да може следващия кандидат да дойде. Okay, thank you very much. I think we should... Uh, Добър ден. А, нека да започнем. Приветствам Изабел Шнавел, която кандидатства за член на изпълнителния съвет на ЕЦБ на 25 септември. Госпожа Шлагер информира председателя Драги, че ще се оттегли от поста си на 31 октомври 2019 година, преди края на своя мандат. По член 183 алинея 2 от договора за функционирането на Европейския съюз с нас се провежда консултация за назначаване на член на изпълнителния съвет на ЕЦБ. 14 ноември Европейския съвет проведе консултации с парламента за назначаването на Изабел Шнабел като член на изпълнителния съвет за 8 години от 1 януари 2012 година. Кандидата получи писмени въпроси 55 преди днешното изслушване. Може да намерите нейния отговор в приложение към проекто доклада. И в този случай ще има гласуване, което ще се проведе в 5 часа днес. Комисията кон. след това ще излезе с предложение за решение на парламента по препоръката на съвета за номинацията на госпожа Шнабел за кандидат за позиция в съвета, изпълнителния съвет, извинете, на ЕЦБМ. Предложението ще се гласува на пленарното заседание от 16 до 19 декември. Ще изслушаме сега встъпителните думи. Те ще трябва да бъдат в рамките на 10 минути. Заповядайте. Благодаря. Добър ден! Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е чест да бъда номинирана за член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка. Високо ценя ролята на Европейския парламент в процеса на назначение. Това е част от четността на ЕЦБ. Тя е задължителна и това гарантира нейната независимост. Много се радвам на тази възможност да поговорим и ще отговоря на всички ваши въпроси. Встъпителните си думи искам да говоря за валутната политика на ЕЦБ, както и големите предизвикателства в средносрочен и краткосрочен план. Преди това ще кажа няколко думи за професионалния си път своята кариера съм била съветник по политики научно и научен изследовател, що се отнася до финансовата економика и паричната политика. Имам опит е, като съветник на национално и европейско ниво. Е, зная колко е важно обществеността да бъде въвлечена в този дебат и да има достъпна комуникация като учен съм изследвала финансовото регламентиране, капиталовите потоци, финансовите кризи години наред. Знам, че проблемите, свързани с а, идеята, че има банки, които са прекалено големи, за да бъдат оставени да фалират, бе причината за банковата криза през 1931 година в Германия. Знам, че финансовата криза може да бъде стимулирана от така наречените продажби на пожар и какво могат да направят централните банки по този въпрос. Като съветник по политиките аз допринесах за дебата в Германия и Европа основни економически въпроси. Аз съм член на Германския съвет на економическите експерти, който съветва германското правителство и е независим. Аз съм заместник председател от на, извинете, научния комитет за предоставяне на съвети на Европейския съвет за състемен риск. Също съм съпредседател на Френско-немския съвет на економически експерти, който бе основан от френското и германското правителство на базата на Ахинския договор. Винаги съм се опитвала да преодолея пропаста между различните гледни точки и да ги съчетая в последователни предложения. Високо ценя идеята за истински открит и отворен диалог, който води моите дискусии с политици, професионалисти и обществеността. За мен е основен принцип становищата ми да почиват върху аналитична дейност. Когато представям своите становища в интервюта или статии, аз винаги съм била склонна и съм можела и съм могла да обяснявам сложни взаимоотношения по един много ясен начин. Имаме спадаща безработица, растеж и ЕЦБ наистина допринесе за това развитие с нестандартните си мерки. Заплахата от дефлация изчезна. Понеже има търговски конфликти и несигурност, в момента има забавяне на економическия растеж, което засяга растежи в еврозоната и по-специално в сектора на производството. Тази слабост ще навлезе и в други сектори, което ще забави економиката на еврозоната и ще доведе до рецесия. Прогнозата за инфлацията намаля и се очаква тя да бъде под целта си, а тя е под, но близо до 2%. Следователно, на септемврийското си заседание управителният съвет на ЕЦБ реши да разшири паричната политика, за да се справи с тези отрицателни развития и да изпълни мандата си да запази парична стабилност, извинете, ценова стабилност. Когато имаме по-малък натиск върху цените и такива са економическите условия, тези решения са напълно оправдани. Паричната политика е изправена пред големи предизвикателства, които трябва да бъдат разрешени, включително страничното въздействие. Опитът последните години показва, че може да има ниво на лихвите, където валутната или парична политика не е ефективна. Това, което наричаме реверсионен коефициент. Имайки преди всичко това, не може паричната политика да решава всички проблеми, както каза и Кристин Лагард. Структурната, фискалната политика трябва да изиграят важна роля и могат да засилят ефикасността на паричната политика. Трябва да използваме фискалното пространство там, където то е възможно и да имаме публични финанси, които водят до растеж. Освен това, има притеснения от страничен ефект, като например натрупване на уязвимости в финансовата система. Тези тревоги трябва да бъдат разгледани много сериозни, защото епизоди на рязък растеж и след това на спукване на балона могат да дестабилизират економиката. Инвеститорите сега търсят инвестиции с по-висока доходност. Те това води до по-високи цени на активите, ниски премии, тази среда с ниски лихви засяга и банките, както и застрахователните дружества. Такива уязвимости трябва да бъдат решени посредством макропруденциални политики, които могат да отговарят на конкретната ситуация в отделните страни и отделните пазарни сегменти трябва да намерим най-доброто време и най-добрата доза, за да има надграждане на макропотенциални буфери, за да може да има устойчивост и да се справим с процикличните ефекти при финансовия цикъл. Европейския парламент може да изиграе голяма роля при разработване на регламенти от макропруденциален тип. Въздействието върху финансовата система е едно, но много от гражданите в еврозоната се притесняват от тези ниски лихвено, лихвени проценти. Това се отразява на техните спестявания, на техните пенсии. Те се притесняват, че ще бъдат изправени пред отрицателни ставки за техните депозити. ЕЦБ трябва да се вслуша в тези безпокойства. Говерньора вече каза, че ЕЦБ ще направи цялостен преглед на валутната рамка. Важно е да се направи анализ на страничните ефекти в тази връзка. Говерньора също каза, че основен приоритет за нея ще бъде комуникацията с обществеността. Аз много ще се радвам да участвам в тези усилия. Обясняването на въздействието на паричната политика е изключително важно, за да може гражданите да вярват в Централната банка. В същото време трябва да се признае, че ниските лихвени проценти не са направени само от ЕЦБ. Развитията в дългосрочните лихвени проценти се ръководят от структурни и глобални фактори, като например демографска промяна, нисък растеж. По-високите лихвени проценти ще дойдат, когато има и по-добър растеж. Това означава, че економическата политика трябва да е насочена към бъдещето и да насърчава производителност и новаторство. Паричната политика може да подкрепи, но не може да замени економически политики, които насърчават растежа. Затова е важно да имаме амбициозен, дневен ред, който да насърчава новаторство, инвестиции, включително в образование, наука, цифрова инфраструктура и физическа или материална инфраструктура. Нужно е да се създаде истински пазар на капиталите или капиталов пазар, както и банков пазар. Това ще даде възможност на фирмите да инвестират. Това са причини, поради които банковия съюз трябва да бъде създаден и да бъде доразвит съюза на капиталовите пазари. Интегрираме пазарите и се справяме с рисковете една еврозона, която се развива добре и е устойчива, ще разчита на една фискална рамка, която насърчава контрацикличните политики. Препоръките на герман, на френско-немския доклад 7 плюс 7 в който участвах, всъщност дава един план за реформата на еврозоната. В него се казва, че стабилизирането на еврозоната изисква балансиран подход, който дава възможност за споделяне на риска и дисциплиниране на пазара. Нужно е да има наистина дисциплина на пазара, за да има стимули, а споделянето на риска стабилизира економиката. Завършването на економическия и паричен съюз не е единственото предизвикателство. Економическата политика трябва да преодолее и климатичните изменения, голямото предизвикателство на 21 век. Централните банки могат да изиграят своята роля тук, като направят така, че да изпълняват мандата си стриктно. Как това може да бъде направено, ще бъде основна част от прегледа на паричната политика. Цифровата промяна ще промени централните банки и надзора. Трябва да се види какво означават новите технологии за политиките на банката. Трябва да разреши рисковете и да използва възможностите, които създава. И в заключение. Последният евробарометр показва, че вярата в еврото е на най-високо ниво от началото на правенето на такива прегледи. ЕЦБ е допринесъл за това. Доказа, че е една ефикасна институция, която е готова да действа и да изпълнява мандата си за гарантиране на ценова стабилност. Ако бъда назначена, ще бъда горда да бъда част от тази институция. Ако бъда назначена, ще допринасям с цялата си енергия за вземането на решения в ЕЦБ през едните 8 години за 8 години, подчертавам, което ще е отполза на цялата еврозона. Благодаря ви, очаквам нашата дискусия. Благодаря. Сега започваме с въпросите и отговори. Маркус Фербер от НП. Ja, vielen Dank, wenn Sie gestatten werde. Благодаря ви, както можете да се досетите, ще говоря на вашия и на собствения си роден език. Най-напред, добре дошла. Радвам се, че за втори път моята родна страна предлага жена за член на изпълнителния свет на ЕЦБ. Смятам, че можем след да послужим за пример за останалите държави членки. Също така, както заявихте, че искате да нарушите традицията на своите предшественици в Германия и да изпълните целия си мандат от 8 години. На 5 септември, т.е. не толкова отдавна, се изказахте за последният пакет за бъдеща политика на ЕЦБ и казахте следното, цитирам, според мен в момента. Не, но нужни тези мерки към този момент. Те могат да предизвикат само отрицателна спирала на лихвените проценти. Край на цитата. И тук се цитирам въпрос номер 5 от писмените ви отговори. Съгласни ли те да защитавате пъчната политика на ЕЦП? На кого трябва да вярвам сега? На жената, която дала интервю на 5 септември или на жената, която се кандидатира за член на изпитания съвет на ЕЦП. Смятате, че, смятате ли, че е възможно да подкрепите политиката на ЕЦП до момента и от 1 януари да я промените? Благодаря ви, господин Фербър. Е, Надявам се, че ще ми простите, ако премина на английски. Много ви благодаря за интересният и важен въпрос. Като вече казах в стъпителните си думи, решението от месец септември отразява цялостното забавяне на економиката – търговските конфликти доведоха до забавяне на световната търговия и световния економически растеж. Това се усеща и в еврозоната, така че бяха преразгледани прогнозите за растеж и прогнозите за инфлацията сега са по-отрицателни, отколкото в миналото. Ето защо беше ясно, че ЕЦБ трябва да предприеме мерки и че трябва да се опита да се противопостави на това отрицателно развитие. Разбира се, въпросът беше какво можеше да направи ЕЦП? Управителният съвет стигна до извода и аз съм, бих се съгласила с тях, че трябва да се а, вземат а, съществени мерки на времето, в този момент, след което беше обсъдено кои точно инструменти да се използват. Имаше много голямо съгласие за намаляване на лихвите проценти за влоговете и за насоките за бъдеще. Имаше също така и съгласие за средносрочните и дългосрочни програми за рефинансиране, но нямаше нужното толкова голямо единодушие по отношение на покупката на активи. И в интервюто, което цитирате, аз заявих, че може би щях да изчакам с решението за закупуване на активи. Не съм убедена, че беше, толкова, че беше наистина важно да се започне покупката на активи точно в този момент. Но все пак държа да подчертая, че тази мярка може да бъде оправдана с мандата на ЕЦБ. И знаете, че се проведе дискусия дали да се поднови закупването на активи или не. И в крайна сметка мнозинството от членовете на управителния съвет на ЕЦБ стигнаха до извода, че трябва да се започне отново с закупването на активи в този момент и това и така изглеждаше решението на управителния съвет. И може би, ако тогава имах право да гласувам, щях вероятно да поискам забавяне на решението за изкупване на активи, но това вероятно нямаше да повлияе по никакъв начин на взетото решение. Паричната ни, позиция ни положение на паричната политика в момента е много гъвкава. Надяваме се тя да се окаже достатъчна, за да можем да сведем инфлацията отново до целта ни от а, близо до, но под 2%. Ще видим да, какво ще се случи. Разбира се, това зависи и от а, цялостното състояние на економиката. Последните данни не са чак толкова отрицателни, колкото се очакваше. Така, например, в Германия не започна техническа рецесия, въпреки че мнозина я прогнозираха. В крайна сметка, това, което се случи, беше малко по- Положителното очаквано. Ето защо смятам, че можем да появим, да гледаме оптимистично на възможността да не се стигне до рецесия в еврозоната. И също така съм оптимистично настроена, че в средносрочен план инфлацията ще се доближи до целта ни, макар че това може да отнеме по-дълго от очакването, както вече сме се убедили. Благодаря ви, Алфред Санд от Социалистите демократите. Благодаря ви. В отговорите на писмените въпроси, които ни пратихте в подготовка на днешното изслушване, не, нееднократно споменавате структурите промени. Споменахте появявата на криптовалутите, цифровизацията, киберсигурността, борбата срещу изпирането на пари и намаляването на, на лихвените проценти, устаряването на населението и промяната в производствените структури. Казах също така, че нашите управителни структури трябва да могат да отразят тези промени, както економически, така и социални. Но все още работим с рамка подготвена за края на 20 те години по отношение на инфлацията и на критериите за дълга, например. И въобще не е ясно ли тези мерки по някакъв начин отговарят на действителността днес, включително и заради структурните промени, които, вие самата, които самата вие споменавате. Така че бих искала да знам с под какво сме изправени пред сериозна непоследователност между нашата структура и економическото развитие, дали все още разполагаме с нужните инструменти, че има такава, такъв структурен проблем с економиката и ако да, какво може да направим? И може ли Европейската централна банка да вземе участие в подобна оценка и ако да, как може да се изрази този принос на ЕЦП? Много ви благодаря за въпросите. Те са много важни въпроси какво означава структурни промени за нашите економики. Изправили сме пред големи структурни промени, както казахте, демографски промени, цифровата революция, ако може така да я наречем, и всичко свързани с измененията в климата. И очевидно, че това ще промени много неща в економиката ни и разбира се, трябва да бъде отразено в економическата ни политика. Разбира се, трябва да сме наясно, че голяма част от тези промени се случват от дълго време насам. Тоест, няма някакъв прелом. Финансовата криза беше по-скоро някакъв вид структурен прелом, но тези дългосрочни предизвикателства, които описахте, се случват вече от дълго време насам. И като цяло ми се струва, че економиките ни успяха да се справят с тези промени сравнително добре, чрез непрестанно приспособяване на политиките. От тази гледна точка не смятам, че трябва да преразгледаме цялостната структура на економическата ни политика. Смятам, че тя продължава да върши отлична работа, но трябва да не пренебрегваме новите промени и да осъществяваме промени там, където има нужда от тях. А що се отнася до централните банки, Очевидно е, че един много важен въпрос, който се появява, е свързан с цифровите валути. И очевидно тук има пряка връзка с паричната политика. И вече от доста време свидетели на разработването на криптовалутите. Първоначално криптовалутите, които се появиха, не бяха всъщност валути, бяха по-скоро спекулативни активи и на практика не изпълняваха функциите на валута. Тоест нямаха реална стойност и рядко се използваха за плащания. Но сега ми се струва, че достигнахме до нов а, етап с предложението за Libra, което е нещо много по-различно. Основната разлика е, че това е устойчива монета, устойчива валута, която е обезпечена с а, активи, което разбира се прави стоеността на криптовалутата по-стабилна и я свързва с огромната мрежа Facebook. И това, разбира се, незабавно дава на тази криптовалута потенциално да се превърне в глобална валута. Ето защо всички взимащи политически решения трябва много отблизо да следят развитието, тъй като през последните седмици значително бяха обсъдени рисковете, свързани с този вид валути. Има рискове, свързани с защитата на потребителите. Има също така и рискове, свързани с незаконни плащания и изпиране на пари, финансиране на тероризма. Всички те биха могли да бъдат улеснени с този вид валути. Има също така и потенциални рискове за финансовата стабилност и трябва много сериозно да се гледа на тях, като се по вид систематичното естество на този вид разплащателни системи. И в крайна сметка може да има въздействие и върху паричната политика, което пряко да засегне и централните банки. Затова те трябва много близо да следят случващото се. Е, всичко това показва, че има някои, липси, някои слабости в ефективността на, на паричната система. И затова смятам, че централните банки трябва да реагират проактивно и да видят какво могат да направят в тази област. Тоест, дали имаме нужда от а, а, цифрови валути, които да се емитират от централните банки или други мерки могат да се окажат също толкова ефикасни, но със сигурност това, появата на този вид валута засягат пряко от централните банки. Благодаря ви. но има Луис Гарикано от Риню. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожо Шнадел. Както ясно заявяват не, не, не економисти, начинът по който се представят економическите процеси са много важна част от историята. Видяхме как се разработи разказа за Брексит през последните 20-30 години, и как това в крайна сметка доведе до напускането на Обединеното кралство. За съжаление, може би случва нещо подобно с паричната политика в еврозоната. Някои държави членки пострадаха от сериозен паричен популизъм. ЕЦБ се представя като демон, налагащ наказателни мерки и се опасявам, че този вид риторика могат да имат много отрицателни въздействия за еврозоната като цяло. Ако тези хора продължени десетилетия чуват как ЕЦБ им е изела средствата, има опасност това да топци много на доверието в еврото. Госпожа Лагард очевидно е нещо с тази заплаха и смята, че комуникацията трябва да е много важна част от нейната стратегия и предвид къде идвате, мисля, че немалко част от тези усилия ще се паднат на вашите плещи, за което никак не ви завиждам. Така че ви питам, госпожо Шнадев, какво смятате да направите, за да подобрите разбирането на хората за решенията, които взима ЕЦБ? Какво точно имате предвид? И в заключение, може би вие си мислите, че Основната ви цел е да гласувате за определен на лихвените проценти и това действително ще е важна част от правомощите ви, но може да се окаже, че обясняване на хората какво представляват решението на ЦБ ще е по-важна задача в дългосрочен план. Много ви благодаря за този много, много важен въпрос. Всъщност той ме тормози вече от много време насам. следя дискусиите в Германия и те много ме тревожат. Защото риториката доста се изостри. Проблемът е, че паричната политика е изключително сложна. Много малко хора наистина разбират какво се случва. И разбира се, не можем да очакваме от а, гражданите като цяло да разбират какво точно прави ЕЦБ. И при тези обстоятелства е много лесно дадена институция да се използва за изкупителна жертва. Хората изобщо не могат да преценят дали това, което им се казва, е вярно или грешно. Много е трудно да се направи разлика. И от тази точка съм напълно съгласна с вас трябва да започнем с, да полагаме повече усилия, за да обясним по педагогически начин каква е целта и какво прави паричната политика. Като разбира се, това е свързано и с финансовата грамотност като цяло, а това е по сериозна задача, с която не може да се справя е, само централните банки. Това е задача, която би трябвало да се справи ползвателната система. В Германия, мисля, че и в други държави членки в момента се води дебатът за лихвите по влоговете, които са с номинално негативна стойност. Разбира се, ние знаем, че положението не е толкова просто, но 90% от гражданите също не са наясно, че има разлика между номинални лихвени проценти и а, реални такива. И очевидно трябва да положим усилия за подобряване на финансовата грамотност на населението като цяло. Така че да, демонизирането на ЕЦБ е много сериозен проблем и ако бъда избрана, един от основните ми приоритети ще бъде да подобря комуникацията. И то не само в Германия. Същата дебат се водеше и в Нидерландия. Подобни дебати се водят и в други държави членки. Ако си спомните, преди няколко години по време на кризата имаше също толкова голямо неразбиране на функцията на ЕЦП. А, аз няма да бъда представител на Германия. В ЕЦБ ще отговарям за еврозоната като цяло. Ето защо смятам, че усилията ни за комуникация трябва да са насочени към еврозоната като цяло. Разбира се, само един човек не може да свърши чак толкова много работа, но ще направя аз всичко, което е по силите ми и всичко това може да се случи и по цифров начин. Сега вече ЕЦБ, както може би сте видяли, е, изготви едни такива много приятни образователни видеоматериали, но продължавам да смятам, че са прекалено сложни. Те пак са сложни по-скоро към економистите, отколкото към обикновените хора. Трябва много просто да обясним на хората какво правим и защо то е в тяхна полза. Very, very much. And now... Благодаря. Да, много на колегата от Зелените. Благодаря госпожо председател. Аз съм наистина искрено впечатлен от отдалеността на нашия кандидат. Впечатляваме как отговаряте на въпросите, но и това, че сте извършили изследване за 400 години финансови кризи във връзка с уязвимостта, крехкостта на финансовия сектор. Можете ли да ни разкажете малко повече дали промените в ставките, в процентите, които се въведат са достатъчно добър вариант за да се справим с тези проблеми и искам вашия коментар върху няколко книги Нурия Рубини Кризисна економика. Там се разглеждат също историята и механиката на случване на кризите. Извън финансовия сектор той обаче споменава и други неща, като кредитните агенции. Тези агенции, които определят кредитния рейтинг. Имате ли коментар? След това Хайман Мински. Стабилизиране на економиката. Там се идентифицират и ролята на финансовия сектор през, през 1986 година беше издадена тази книга. Независимо как изглеждат нещата, когато погледнем баланса, имайки предвид, че при раздаването на кредити и заеми се стига до схеми от типа Понзи. Колкото повече се расте толкова повече необходима инфлацията, защото това е начинът по който може да имаме рефинансиране. Ще ви помоля да коментирате тези уязвими места, както и погледа върху тези книги, ако сте ги прочела. Благодаря. Аз работя върху тези уязвими места през целия си академичен живот. Бих могла да говоря за това няколко часа, нямам за съжаление това време, така че нека се концентрирам върху някои основни моменти. Какъв вид уязвимост виждаме? Виждаме доста високи цени на активите, особено на пазара на недвижими имоти. Виждаме и висока степен на трансформация на падежите в банковия сектор – и онова, което най-много ме притеснява в този случай е, че това в определени страни води до натрупване на риск по отношение на лихвените проценти. Никой не си мисли, че това ще се случи скоро, но въпреки това е възможно да се случи, ако нещата продължават да се случват по този начин, ако се качат лихвите и това може да бъде проблем за банките, които имат дългосрочни заеми с много отложен падеж при много нисък лихвен процес. Не говорим само за банките, имаме и застрахователните компании, които разбира се също се затрудняват да работят в среда с нисък лихвен процес, процент, извинявайте. За тях е трудно да платят гарантираните процентни. Също така пенсионните планове работят по подобен начин един от основните проблеми е свързан с ликвидността. Имаме компресиран риск по отношение на премиите. И за да се справим с това, през последните години въведохме много регламенти, много наредби. Мисля, че финансовия сектор стана много по-силен. Може би прекалено много се фокусирахме върху банковия сектор, а не направихме достатъчно по другите сектори, но в крайна сметка свършихме доста. Наскоро прочетох в доклад на борда за оценка на систематичния риск, че нещата стават много сложни по отношение на регулираните дружества и това е нещо, което следва да бъде преразгледано. Моето предпочитание е да имаме много по-високи капиталови изисквания и много по-прости наредби и правна уредба. Не знам защо банките не излязат самите те с това предложение, защото ще им бъде много полезно. Във връзка с агенците за кредитен рейтинг, вие сте напълно прав. Финансовия модел не е достатъчно добър. Мински. Мински е личността, която е оказала най-много влияние върху теориите за финансовите цикли, когато говорим за макрополитика по отношение на предпазни мерки, струва ми се, че това е, е много тясно свързано с работата на Мински. Благодаря. Председателката благодаря. Гунербек от Идентичност и демокрация. Много ви благодаря, госпожо председател. Добро утро, госпожо Шнабел. Не съм сигурна дали добре започвате през месец ноември насърчавате германските научени да се сложи край на погрешните критики към политиката на ЕЦБ и заплахите за еврото. Но и други водещи економисти извън Германия и в ОИСР смятат, че Марио Дагри е, пос... е, е навредил на економиката с политиката си за ниски лихви. Европейският съюз, заедно с Япония, са страните, в които има най-нисък економически растеж сред богатата част на света. Освен това, в, послед... в, следва... в последното разглеждане на, на стратегията за публичната политика за първи път се признава, че политиката на ЕЦБ води до увеличаване за отдадеността както на държавите членки, така и на предприятията. В доклад също така се споменава, че най-слабите банки продължават да са по уязвими, отколкото преди прилагане на политиката на ЕЦП. Така че въпросът ми е следният. Дали именно дали погрешните критики дали това, което искате, на което искате да се сложи край, т.е. очерняването на ЕЦБ, това, което имате предвид, или би трябвало ЕЦБ най-накрая да признае своята роля и къде според вас е границата между вредни и погрешни а, твърдения и а, истината за политиката на кредитиран, който води ЕЦП. Може би да ни, да ни посветлите по темата. И на второ място, можете ли да коментирате факта, че съгласно ам, на, на банка Децет само в а, а, Германия са а, спестовниците в, спасяващите в Германия са загубили над 64, 64 милиона под формата на прекомерно ниски лихви върху влоговете. И че тези хора трябва да бъдат ограмотени. Не смятате ли, че това е проява на, арогант, на арогантност? Извинете. Благодаря ви, господин Бек. Ще премина пак на английски. Какво са погрешните разкази? За мен погрешен разказ е... Става въпрос за това дали си говорим за основни знания и институционални, институционални факти. Това не означава, че не трябва да критикувате ЕЦБ. Аз самата съм критикувала ЕЦБ и то много пъти. Мисля, че това е важно. Това е част от, от отчетността трябва да има критика, необходимо е да има обществена дискусия. Това е много важно. Не трябва обаче да критикуваме ЕЦБ по въпроси, които просто не са вярни. Вие помолихте да преведа примери. Един едно погрешно схващане е, че ЕЦБ ограбва германските граждани, които искат да спестяват. Присвояването на пари или ограбването в този случай е нещо, което не може да се използва. И второ, не е отговорност на ЕЦБ да даде високи лихви на тези, които искат да спестяват и също време да запази стабилността на цените. Одни неща, които вие изброихте са страничните ефекти на паричната политика. Разбира се, те трябва да бъдат обсъдени и самата ЕЦБ ги обсъжда в своя преглед на финансовата стабилност. Това трябва да се прави, прави се и ще се прави все повече за в бъдеще, ще бъде част от от прегледа на паричната политика. Аз самата се притеснявам за страничните ефекти. По отношение на стабилността трябва да подходим много сериозно към този въпрос. Но това не е свързано с разказите, които просто не са верни. Това са погрешните становища, погрешните мнения и нагласи, които всички заедно трябва да съгласим, че не са верни. Във връзка с доклада на Цетбанк, до известна степен това не е погрешно, просто непълно становище. Ако говорим за ефекта на разпределение на паричните политики, не трябва да гледаме на хората само като на спестяващи. Трябва да сме също така наясно с факта, че те са лица, които работят. Економиката е нещо важно и е важно за нея и за тях те да не загубят своите работни места, което пък е положителен ефект върху населението. Ако искаме да имаме цялостен поглед върху това как паричната политика засяга хората, то тогава трябва да разгледаме всичко това заедно. Ще има много различни елементи. Знаем, че хората на различна възраст са засегнати по съвсем различен начин. Тези, които взимат кредити, тези, които са взели заеми, тези, които имат спестявания, ще бъдат засегнати по различен начин. Но най-вече хората с най-низки доходи страдат. В 40, е, в най-низкия слой на доходи хората не могат да отделят спестявания. 40% от населението в Германия не може да си го позволи това, но въпреки това те са работещи и това е важно за тях. Благодаря, каза председателка следващия колега от ЕКР. Благодаря, госпожа Шнеба, благодаря, че сте тук при нас. Само преди няколко минути казахте нещо много силно, като казахте, много малко хора наистина разбират какво се случва. Аз мисля, че това е доста забележително становище и с уважение искам да ви кажа, че не съм съгласен с вас. Може би е крайно време ЕЦБ да разбере, че когато работи прекалено неясен език, те всъщност допринасят за неразбирането. Надявам се, че с наблягане на комуникационните умения ще може да подобрите тази ситуация. Имам два допълнителни въпроса. Първо, госпожа Лагард, господин Панета и вие самата говорихте за страничните ефекти на настоящата парична политика – аз бих искал да чуя от вас, кои според вас са двата най-притеснителни странични ефекта към този момент. Втория ми въпрос е свързан с борбата срещу климатичните изменения. Госпожа Лагард даде определение като мисия, която е наш много важен приоритет един колега от Бундесбанк, с който вие много добре се познавате, почти едновременно каза също следното. Парична политика, която преследва изрично екологични цели, може да бъде прекомерна. Прекомерна като тежест. Много бих искал да чуя каква е вашата позиция по това становище. Благодаря за поставените въпроса във връзка с първи от тях. Мисля, че сте съвсем прав. Комуникацията на паричната политика в миналото беше прекалено техническа. Трябва да започнем да използваме в комуникацията си език, който се разбира не само от професионалисти, но и от обществото. Аз дълго време бях преподавател и знам как това трябва да се направи. Трябва да го направим. Винаги има момент на упростяване, може би това не е 100% правилно, но не можем да продължим да работим на това високо техно, техническо ниво. Втория ви въпрос. Двата най-важни странични ефекта, нежелани ефекта. Първия финансова стабилност и втория е въздействието върху хората, които спестяват, защото от политическа гледна точка това е много сериозен проблем. Аз напълно разбирам, че това не е част от мандата на ЕЦБ да дава висока лихва на тези, които спестяват, но разбирам, че въпросът е силно политически и съответно трябва да го разгледаме. Същевременно трябва да сме наясно с факта, че когато говорим за ниски лихвани проценти, това не засяга само ЕЦБ, споменах го във въведението си, до известна степен това се дължи на продуктивността и на тенденциите при дългосрочните заеми. И по отношение на продуктивността, ЕЦБ не може да направи нищо. Всъщност, правителствата трябва да инвестират, трябва да имат дългосрочни политики, да насърчават иновациите, за да може да повишат продуктивността и това е начина по който може да се вдигнат лихвените проценти. ЕЦБ и паричната политика могат да подкрепят това, но както казах, няма как това да замести структурните политики на правителствата. Това е от изключително значение и независимо от това е много важно. По отношение на климатичните изменения – Климатичните изменения са най-сериозният проблем, пред който сме изправени. Това е много ясно. Също така е много ясно, че всеки, който се занимава с политика, трябва да помисли какво може да направи по отношение на климатичните изменения. Централната банка е ограничена от своя мандат. Това означава, че ние не можем да направим всичко. Същевременно климатичните изменения не са основната отговорност на ЕЦБ. Основната отговорност е стабилност на цените, но като вторичен мандат ние искаме да подкрепим онези политики, които са полезни и борбата с климатичните изменения е част от тях, стига да не влиза в конфликт с основната цел. Това е много важно и означава, че паричната политика е ограничена, не може да свърши всичко. И ми се струва, че трябва да наблегнем на факта, че ЕЦБ не е институцията, която може да се справи с измененията в климата. Това трябва да бъде поето от правителствата. Трябва да имаме и ясни системи за цените на въглеродните емисии. ЕЦБ не може да направи това. А, може да направим много повече неща. Нямам време да отговоря изцяло. Може би по-късно ще мога. Господин Шутван от обединената Обедената левица. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Шнабел, че сте тук и че ни представяте политическата си програма. Вече проведохме доста интересна дискусия заедно с колегията. Ще се опитам и аз да допринеса за нея. Вчера госпожа Лагарта в рамките на диалога за економическото управление ни изказане, еднократно нещо, което вие споменахте. Смятате ли, че има нужда от стратегическа промяна в бъдещата политика на ЕЦП и ако виждате такава нужда, как би трябвало да изглежда тази промяна? в стратегията на ЕЦП и как възнамерявате да я устоявате в рамките на изпълнителният съвет на ЕЦП. И на второ място отново подчертахте, че основният задача, основният мандат на ЕЦБ е гарантиране на, на паричната стабилност, но втората е да насърчава устойчивият економически растеж. И в този контекст как се включват целите на някои други централни банки, като например пълна заетост. Смятате ли, че подобни цели не са много далеч от ЕЦП и не смятате ли, че може да се обмисли включването им в прегледа на стратегическият план на ЕЦБ? Благодаря ви за въпроса. In, in monetary... В а, прегледа на прешната политика ЕЦБ не може да промени своя мандат. Не е работа на ЕЦБ да променя своя собствен мандат. Така че мандата го приемаме за даденост. Аз мисля, че мандата такъв какъвто е, е добър. Не бих започнала сега дискусия за това да бъде променен мандата, но ваша отговорност, а не отговорност на ЕЦБ е, ако искате да направите това. Мисля, че прегледа на паричната политика е от изключително значение. ЕЦБ само веднъж е извършвала такъв преглед много отдавна, през 2003 година. От тогава насам много неща се случиха и економиката се е променила из основи, както и самата парична политика. Разработени са нови инструменти. Рисковете, на които сме изложени сега, са много различни от тогавашните рискове. Тогава всички се притесняваха от прекалена инфлация. Спомняте си дискусията. Целта беше ЕЦБ да работи по модела на Бундесбанк, за да може да се гарантира ниска инфлация. Но след финансовата криза, ето изправени сме пред обратната заплаха, а именно твърде ниска инфлация. Ние също така разбираме, че някои от механизмите, на които сме разчитали, изглежда работят по по-различен начин, отколкото работеха по-рано. Помислете си за кривата на Филипс, която е съотношението между инфлация и безработица – има и интензивна академична дискусия за това какво всъщност се случва. Някои казват, че кривата на Филипс вече не работи, други смятат, че тя стига до плато. Но при всички положения означава, че ни трябва един наистина задълбочен преглед, който се основава на аналитични документи, разчита на академични разработки, за да можем да видим по какъв начин инструментите работят, какви са страничните ефекти. Това е от изключително значение, важно е при прегледа на паричните политики, какво точно определя естествените нива на лихвените проценти и какво означава това по отношение на целите за инфлацията. едва след като направим такъв внимателен и изчерпателен анализ, бихме могли да решим какво да направим. В крайна сметка може да се окаже, че необходимите изменения не са толкова големи. Идеята не е да сме сигурни, че в крайна сметка ще променим цялата система. Аз самата мисля, че няма да се случи нещо такова. Възможно е налагащите се промени да са с по-малък мащаб. Въпросът е по какъв начин можем да интегрираме другите цели, най-важното от които разбира се е свързано с изменението в климата. И как можем да го направим без да застрашаваме мандата – и без да застрашаваме независимостта. Мисля, че точно това трябва да бъде водещо по време на прегледа на паричната политика, ЕЦБ не трябва да застрашава своята независимост. Благодаря госпожа Хубнер от НЕП. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви задам един въпрос за международната роля на Европа. Може би ще се съгласите с мен, че никога от, економи... от историята на економически и паричен съюз не е имало желание да се засили ролята на еврото. Има много фактори, заради този, които определя този подход и един от тях е притеснението, че глобалното използване на тази валута – може да подложи на доста сериозен натиск паричната политика на ЕЦБ. Сега обаче виждаме известна промяна в нагласите. Чухме от комисията, че се правят стъпки в тази посока и бих искала да ви попитам какво мислите за тази промяна за по-засилената международна роля на еврото и какво ще се случи с ЕЦБ, ако решим да поемем по този път напред. Втория ми въпрос е свързан с управителния съвет. Господин Панета преди един час в отговор на въпрос от колега каза и обясни много положително, много конструктивно как се вземат решения в управителния съвет. Ние обаче от комисията ЕКОН имаме доста негативен опит – с сериозна липса на прозрачност по отношение на решенията на управителния съвет. Такъв е нашия опит до момента. От време на време чувам, че има усилия от страна на управителния съвет и неговите членове да окажат натиск върху ЕЦБ по отношение на паричната политика. Ще ви попитам по какъв начин оценявате това взаимоотношение и дали вие също виждате необходимост да се промени процедурата, която се използва от ОЦБ, от ЕЦБ, извинявайте, и дали сте готова да споделите повече информация с нас за това, как точно се случват нещата. Ще попитам дали виждате и нуждата управителния съвет да бъде малко по-прозрачен и къде виждате границата по отношение на прозрачността. Благодаря ви. Uh, thank you very much. Um... Благодаря. Разбира се, това е още една сериозна дискусия международната роля на еврото. Съгласна съм. Преди няколко години нямахме особено желание да говорим за това, но мисля, че промяната се дължи и на факта, че геополитическата ситуация претърпя тотален обрат. В Европа вече се насажда разбирането, че еврото трябва да има по-силна роля в световен мащаб. Валутата, разбира се, е един изключително важен инструмент за това. Не съм сигурна колко бих наблегнала на тази конкретна цел. Струва ми се обаче, че тя е много тясно свързана с дебата за безопасните активи, а това се обсъжда и в много други контексти. Един от случаите е реформата на еврозоната. Там дискусията е свързана с регламента, експозицията на правителствата, дали ще има дестабилизация на пазара на дългови инструменти. И някои смятат, че това именно е магическото решение. Но до известна степен може би са прави. Въпреки това, обаче, когато говорим за общи европейски активи, доста хора сериозно се притесняват за споделянето на риска в настоящата ситуация. Не можем да имаме такова споделяне на риска, защото имаме съюз на суверенни държави. Ако имаме такова споделяне, то трябва да бъде проектирано по начин, по който не споделяме риска и трябва да разберем повече за това как бихме могли да го осъществим. За управителния съвет. Аз мисля, че като цяло работата му е много прозрачна. Ако разгледате начина по който работи, доста подробно е описано. Може би това което не виждате в работата на този съвет, е кой и как е гласувал. Но аз тук бих подходила леко скептично. Вече сме се сблъскали с проблема, че понякога директорите на националните банки се разглеждат като представители на своята страна, а не е така. Те всички заедно представляват еврозоната. Ако имаме обявяване на гласуването, т.е. то стане публично, мисля, че политическия натиск върху отделни членове на съвета ще се увеличи значително, а не мисля, че това е добра идея. Благодаря, господин Белки от Социалисти и Демократи. Uh, Имам два въпроса. Марио Драги е казал, че по-важни са работните места, а не доходите на вложителите. Не съм убеден, дали всъщност го е казал Драги, но така ли, че така се цитира. Но не може така да се формулират нещата, защото това е прекалено екстремно. Какво мислите за този баланс между тези два елемента? ЕЦБ неуспешно понякога, понякога успешно, се бори инфлацията да се върне към 2%. Подобно на Централната японска банка. Колко различна е еврозоната от Япония, да мислим, че можем да успеем да вдигнем инфлацията до тази цел. Благодаря. Okay, so on the, uh, on the first point, I, um, I... По първия въпрос. Говорих малко по този въпрос. От гледна точка на ЕЦБ, не мисля, че това е един баланс, който може да се постигне. Мандата е стабилност на цените – Това ще засегне економическия растеж, работните места, инфлацията, лихвените проценти. Паричната политика винаги има последствия, свързани с разпределението. Това е задължително. Но няма мандат по разпределението. Тоест, не може да вземе решение кой да спечели, кой да загуби. т.е. последствията по разпределението, те са резултат от паричната политика. Това трябва да бъде разгледано обаче на, политически, на политическо ниво. Такъв дебат е, че и в Германия. Знаем, че правителствата печелят, извинете, пестят много, т.е. правителствата печелят те са високо задлъжняли, плащат ниски лихви и затова печелят. Така че имат пространство да се справят с разпределението, но ЕЦБ не може да вземе решение кой да спечели и кой да загуби. Това не е част от а, мандата на а, Централната банка. Сега, когато говорим за сравнението между еврозоната и Япония – със сигурност могат да се направят паралели и един от тях е, че имаше дълбока криза самото начало, криза на банките. Част от структурните проблеми също, демографската промяна, например, е голям проблем и в Япония – както и в еврозоната. Но отвъд това положението е много различно. Япония е суверенна държава с Национална централна банка, докато еврозоната е съюз на валути – на валута, извинете, ли, валутен съюз. Това означава, че трябва много да се внимава, за и да не се правят прекалено много паралели между а, двете. Между двете. Еврозоната направи много реформи, за да преодолее нестабилността, която бе забелязана и в еврозоната, и в световен мащаб по време на кризата. Банковият съюз – е изключителна част от тези усилия. Също така, на глобално равнище или на световно равнище има много решителен отговор, който се дава, що се отнася до укрепване на сектора, банковото регламентиране. В Япония този процес отне много по-дълго – Имаше и проблем с държавния дълг в еврозоната, докато в Япония това не е проблем. Те имат задлъжнялост, но, е, тя е устойчива. Положението е много различно и аз не бих правила много връзки между двете. Благодаря. Изчерпахме въпросите. Благодаря на колегите, които зададоха въпросите. Благодаря ви, госпожо Шнабел. Благодаря за проведеното изслушване. Сега преминаваме към следващата точка. Само една-две минути, за да се реорганизираме. Okay. I would move to the next point. И така преминавам към следващата точка от дневния ред. Става дума за представяне на годишния доклад за Банковия съюз 2019 година. Както знаете, това е петия годишен доклад. След четвъртия доклад който покри включващото се през 18-та година и бе прият на 16 януари 2019 година. Целта на доклада е да направи оценка на случващото се по Банковия съюз, пет години след като ЕЦБ пое своята роля като единен надзорник през ноември 2014 година и 4 години след като единия съвет за преструктуриране е, започна да работи с пълни правомощия през януари 16 година и по-специално след първите случаи, оценени от този съвет през лятото на 17 година. Доклада трябва да се разглежда и в светлината на законодателното предложение, което се очаква за завършване на правилата по Базел 3 и продължаващата работа по предложението на Европейската комисия за европейска схема за гарантиране на вложенията, както и ангажимента на новата комисия да завърши Банковия съюз. Преди да подготви този доклад, докладчика организира 7 срещи с заинтересовани страни, с органи. Всички докладчици бяха поканени. Подобно на предишните години, този проект включва различни въпроси, разделени по четири теми – общи въпроси, надзор, преструктуриране, гаранция на вложенията. Сега ще дам думата на докладчика Педро Маркес от Социалистите. So much, Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на португалски в началото, а след това ще отговарям на английски. Благодаря. На първо място бих искал да благодаря на службите на нашата комисия за работата, която извърших до момента. Изслушахме различни органи, заинтересовани страни и според мен това бе изключително важен аспект от работата ни. Това е важно и за мен, и за докладчиците в Сянка по подготовката на този доклад. Ще се опитам да ви представя черновата си. Говорим за значимостта на банковия сектор за цялата економика. Вземаме предвид важната роля на финансирането което идва от банките за нашата економика, особено в сравнение с други економики, например тази на САЩ. Банковият сектор и банковият съюз могат да създадат висока заетост, тъй като подкрепят заетостта на европейско ниво но нестабилността може да се окаже и зловредна, защото може да доведе до по-низки инвестиции, липса на доверие. Така че бе взето решение съвсем своевременно да се създаде банков съюз. Този доклад приветства случващото се в сектора след кризата и стъпките към един истински банков съюз. Има намаляване на необслужваните кредити през годините, както и устойчивостта на сектора наистина нарасна. Нямаше преструктурирания на банки през настоящата година. Можем да приветстваме също и печалбата на финансовите институции – тя се стабилизира от около 7% възвръщаемост по активите, което отговаря и на последните данни, които, с които разполагаме. При предишните изслушвания тази среда, при предишните изслушвания чухме, че тези ниски лихви оказват въздействие на економиката. Докладът се опитва да посочи положителните елементи, свързани с надзора и преструктурирането от двата стълба, както развитието на надзора е значително последните няколко години то доведе до част от резултатите, които споменах по-рано, като например устойчивост на сектора. Но има и добро развитие на системата за преструктуриране. Така че знаем, че Банковия съюз може да отговори на различните трудности. Докладът посочва различните предизвикателства пред банковия съюз, извинете, и за завършването на същия. Вие го посочихте, госпожо председател, и различни заинтересовани страни също, включително Европейската комисия, председателя на банката. Всички казват, че завършването на банковия съюз е едно предизвикателство. Имаме нужда от третия стълб на банковия съюз. Той е важен и не може банковия съюз да върви без трети стълб, т.е. ЕДИС. Схемата за гарантиране на вложенията. Това трябва да се направи обаче и посредством даване на гаранция на СРФ или резервния предпазен механизъм СРФ. Идеята е да разбием връзката между банковата система и държавните задължения държавите от еврозоната и в целия съюз. По-рано колегата Хюбнер зададе въпрос за европейските сигурни активи. Това е един от вариантите, които могат да преодолеят този омагиосен кръг между държавния дълг и банките. Също така посочваме и други предизвикателства, за да се завърши банковия съюз. Например, че е нужно да преодолеем проблема с разпокъсаността и системите за ликвидиране на банки, банки, които не са покрити от единния механизъм за преструктуриране. След това финтек. Нужни са и добри правила за така наречените финтек, когато те извършват банкови операции. Споменахме и значимостта на сенчестото банкиране за стабилността на банковия сектор. Той оказва огромно въздействие върху финансирането на европейската економика. Нужно е надзорна регулаторна рамка за този сектор, тъй като те предоставят средства на реалната економика, но трябва да бъдат разглеждани и като част от рисковете, при които е изправена европейската економика. Що се отнася до изпирането на пари? Настоящата рамка трябва да бъде задълбочена, подобрена, там, където не успява да се справи с някои елементи, защото има рискове, които продължават да съществуват. Нужна е повече прозрачност, по-добра защита на потребителите в банковата система, особено, що се отнася до рисковост, доходност, продуктите, с които се излиза на пазара. И това е един от аспектите, които засягам в своя доклад. Освен това, имахме и дебат за Европейска рейтингова агенция. Такава би ни помогнала да вземем предвид индикаторите за устойчивост, използвайки тази агенция. Миналото имаше голям консенсус да имаме по-добра оценка на риска в рамките на финансовия сектор. Смятаме, че са нужни органи с по-голяма независимост. Необходимо е също така да се види дали не трябва да има разделяне на инвестиционното банкиране и банкирането на дребно. С този доклад ние призоваваме отново да се погледне този елемент. Така че това е най-общо какво съм написал в този доклад. Е, давам го на вашето внимание. Сега е момента, това е началото на нов е, мандат на парламента. Институциите искат да дадат нов тласък на регламентирането в рамките на економически и паричен съюз. В миналото Европейския парламент, пък и сега, смята, че не може да имаме стабилен паричен съюз, без да е завършен той. Това съм написал и в своя доклад и това е посланието, което изпращам на другите институции. С удоволствие ще отговоря на всякакви въпроси. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Те ще имат по 4 минути. Започваме с госпожа Хюбнер. Благодаря. Смятам, че много добър този доклад е голямата част от това, което ни безпокои и посоката, в която пътува Банковия съюз е правилна. От години правим такива доклади, има въпроси, които всяка година излизат и те трябва да излизат всяка година, е, докато не е завършен този банков съюз. Въпроси като ЕДИС или схемата за гарантиране на вложенията, не трябва да има задължаващи препоръки, въпроса за държавния дълг, е, сигурните активи, необслужваните кредити. Това са част от новите рискове и това са въпроси, които трябва да бъдат обсъдени. Иска ми се още някои елементи да бъдат включени в крайния доклад. Трябва да се преразгледа системата за държавна помощ или субсидии. Дали няма да наруши конкуренцията, но и в рамките на преструктурирането, пропорционалността в контекста на по-малките банки и по-голяма яснота между неплатежоспособност и преструктуриране. Прекалено оптимистично гледаме на доходоността в европейските банки трябва да я разгледаме на базата и на други юрисдикции, т.е. в контекста на други юрисдикции. Тогава ще видим, че конкурентоспособността на банковия сектор все още не е стигнала нивата, които трябва да достигне. Трябва да споменем също така и това, че сега сме се съсредоточили върху ЕМИР, CCP и въздействието върху поделянето на риска промените в банките и така наречените CCP, централните контрагенти. Това е голяма стъпка за завършване на реформата след кризата. Трябва също така да видим как може да върнем доверието, свързано и с капиталовите изисквания за в бъдеще. Новите рискове. Климата се споменава, но има и други рискове. И това е много важно. Да не се занимаваме само с разходите и да видим и какви са възможностите. Трябва да се спомене всичко това. Трябва да видим и какво още може да направим, за да може европейските банки да бъдат по-преструктуруеми. Много бях бърза. Благодаря ви. Да, наистина бяхте. Ще дам думата на, Калахър от Риню. Uh, uh, благодаря ви. Приветствам доклада и благодаря на колегата за коментарите. Както вече казах от самото начало, подкрепяме идеята за доизграждане на Банковия съюз. За нас това е важен елемент от гарантиране на зависимостта на еврото и на цялата европейска економика като цяло. Споделянето на риска безспорно е много важна област и тя трябва да бъде разгледана отделно и тя е свързана с проблемите с управлението на Европейския съюз като цяло. И от тази гледна точка сигурните европейски активи, оценката на този вид активи и дали в тях се включват държавните облигации е важна тема, но ще се допускаме безспорно с политически проблеми в съвета, но смятам, че трябва да продължим същата насока, защото ако искаме сериозно но да изградим европейската схема за гарантиране на влоговете и ако искаме действително да постигнем окончателният си цел, трябва да признаем, че има различни политически подзвикателства и че има различни виждания на държавите членки по въпроса, но безспорно смятаме, че трябва да се, доизгради, да се доизгради тази система и да се гарантира пълно споделяне на риска в рамките на цялата еврозона и да се доизгради европейската схема за гарантиране на влоговете. По въпроса е за целостта на еврозоната за бъдеще, ако успеем да сложим край на проблема с държавните дългове, ще трябва да се почнат доста усилия. Разговарях с експерти в областта и се оказа, че дори да имаме пакет от различни валути. Ако има прекалено силно изложение на държавен дълг, има опасност банките да предпочитат да инвестират средствата си в друга по-сигурна част на света. Така че трябва да вземем преди този факт и много внимателно да обсъдим и тази гледна точка. Не само да се опитваме да отговорим на всички политически желания, но и да гарантираме стабилност всички нужни условия за, за стабилността на еврозоната за бъдеще. По въпроса са необслужените кредити и а, на банките. бях в спомня си епохата на кризата в Ирландия и мерките, които трябваше да приемем. А сега се говори за нуждата от гарантиране на печалбоспособност на банките. Голяма част от европейските банки се занимават само с дейност национално равнище. Почти вече няма трансгранична банкова дейност в европейския в еврозоната. И ако искаме сериозно да се справим с, с печалбоспособността на банките, трябва да се засили трансграничната дейност на банките и в рамките на единният надзорен механизъм трябва да въведем една система, която да улесни е, трансграничната банкова дейност, а е безспорно в момента този дейност е, е сериозно осложнена, е, трудно е включително и, и трансграничното отпускане на кредити. И накрая по необслужваните кредити, това отново е област, в която някои държави членки постигнаха значителен напредък, а други не. Но що се отнася до в който се оказваха от държавите, за да намалят количеството на и делът на неплатените кредити в, рам... в отчетите на банките, преди всичко трябва да се вземе предвид позицията на тези, които са закупили тези кредити. Когато става въпрос за а, много агресивни фондове, които продават непослушни кредити, трябва да се ме против позицията на потребителите трябва да се продават необслужените кредити. Това направихме в Ирландия. Не бива да забравяме, че трябва да се гарантира нужда потреба за крилищените, за потребителите и за предприятията. Тук говорим все пак за живота на хората и за тяхната стопанска дейност. Така че да, трябва да бъдат изчистени тези необслужени кредити, но без, но спъсвани с нужда за закрила за потребителите и дружествата. Основен политически въпрос пак казвам, ще бъде около европейската схема за страховане на влоговете и сигурните европейски активи. Благодаря ви, Арнест Уртасун от името на Зелените. Благодаря ви, госпожо председател. Господин докладчик, господа, дами и господа, докладчици в сянка. Най-напред благодаря на господин Маркес за доклада, който съдържа много важни аспекти и метод на работа на докладчика и среща му с в сянка бяха много полезни, за което му благодаря. Смятам, че беше чудесна да работа преди изготвянето на този доклад. В частност, се радваме на редакцията за устойчивото финансиране и нужене от насочване на фондове в устойчиви инвестиции в рамките на прехода към неутрално отношение на климата и економика. Също така подкрепяме различни аспекти от, продължението в доклада, като сигурните активи, защита на потребителите при разчистване на обслужените кредити от балансите на банките. Също така се присъединяваме към нуждата И също така подкрепяме целта на докладчика да се допълни липсващият трети стълб на Банковия съюз, а именно Европейската схема за страховане на влоговете. Все пак обаче искаме и по-конкретни предложения в този доклад, така че може да очаквате някои изменения от наймето на нашата политическа група. Първо, последните случаи с банките показаха, че трябва да се разгледат системата за предоставяне информация и докладване. Ние носим преди всичко информация гласа за успешното преобразуване и оздравяване на банките и по финансиране, по устойчивото финансиране искаме да разработим каквото предложение за нов тест за активите и инвестициите по отношение на въздействието за въглеродния диоксид и да наложим те наречената кафява токсимология или класификация възоснова на въздействието върху емисията въглеродния диоксид. Като цяло смятаме, че докладът е отлична работа за по-нататъчната ни работа. Пак казвам, може да очаквате някои изменения от наша страна с цяло подобряване на доклада и очакваме по-нататъчните дискусии. Много ви благодаря. Думата има господин Швидеван от Обединената левица. Благодаря ви. Аз бих да благодаря на докладчика за доклада му. Смятам, че и срещите, които проведохме преди това, бяха също много полезни и ви благодаря от името на нашата група. В доклада се съдържат някои добри идеи, които можем да подкрепим и с които сме съгласни. Така, например, по отношение на проблемите с засенчестият банков сектор, борбата с изпирането на пари и с необслужваните кредити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 има обаче, смятаме, че в това отношение са постигнати много добри резултати, но не мога напълно да споделя ентусиазма ви, бих казал дори еуфорията ви за постигнатото през последните 10 години, т.е. от началото на финансовата криза насам. Бяха постигнати, без постигнат напредък. Да, финансовия сектор е по-стабилен, отколкото преди 10 години, безспорно, но едновременно с това някои от сериоз... ключовите проблеми така и не бяха разрешени на политическо равнище и това е основната ни цел. Имаше интересни предложения, които в момента се обсъждат, като например как се разрешава проблема с банковите институции, които са прекалено големи, за да могат да фамилият. Отново се говори за европейски шампиони, т.е. за големи европейски банки, което е пряко с проблема за прекалено големите да, да фалират. Въпросът е също така и как да се разреши проблема с задължителните, задълженията за по-голям собствен капитал на тези банки. Като европейски законодател обаче ние смятаме, че настоящите изисквания не са достатъчни. Ако се стигне до нова економическа криза, както призна самата Европейска комисия и единият съвет за преструктуриране, в крайна сметка, ако се стигне до истинска банкова криза, отново ще трябва да плащат данокоплаците но целта на упражнението беше именно това да се избегне за бъдеще, т.е. преструктурите да бъдат финансирани единствено и само от финансов, банковият сектор. Проблемът обаче е, че малките банки и малките спестовни каси са изложени на засилените задължения, които ние тук определяме и може би няма да е зле да преразгледаме и тези изисквания и смятам да допринеса по конструктивен начин за дискусията в качеството на докладчик в сянка на Обединената левица. Благодаря ви. Have... И така остават ни няколко думи за спонтанни въпроси. Маргарита Маркес има думата. Добригада, президента. Благодаря ви, госпожо председател. И аз бих искала най-напред да благодаря на докладчика за докладът, който е изготвил. Той е много всеобхватен. И безспорно съм съгласен с основната послания на доклада в настоящият му вид. И докладът е добре дошъл от, в това отношение. Самият докладчик и други колеги споменаха колко е важен економическият и паричен съюз. когато беше прията Римската декларация, с която се отбелязва годишното подписването на Римския договор преди две години. Министр-председателят на Португалия заяви, че ще подпише декларацията само единствено ако в текста се споменава изрично нуждата от доизграждането на економическият и паричен съюз. Бих искал да направя един опит по-общ коментар за механизма за стабилизиране. Смятам, че тук можем да имаме по-амбициозни изисквания. Трябва да се спомене е, функцията на, стабилиз... на механизма за стабилност, но трябва по-изрично да изискваме гаранции за системите за помощи за безработни от една страна и от а, нуждата от а, усилия за структурни реформи от друга страна. Много е важно да постигнем и напредък по функцията за стабилизиране. Когато държавите членки преминават през трудни периоди, трябва да няма никакви е, съмнения, че все пак имат нужният капацитет за инвестиции. Според мен това е най-важното, което трябва да направим тук, когато говорим за функция стабилизиране. Благодаря, господин Силва Перейра има думата. Благодаря ви, госпожо председател. И аз бих а, искал да поздравя Педро Маркеш за отличният доклад, който представя на нашата комисия. Докладът съдържа се държа отличен анализ и отлично се установяват проблемите. Господин Маркес много трезво представя предизвикателствата, пред които все още е изправен Банковия съюз. Знаем какво ни очаква, знам какво трябва да направим, за да довършим Банковия съюз. Всички важни идеи са на лице и, както каза докладчика, имаше политически изказвания, които потвърждават нуждата от доизграждане на банковия съюз, чрез приемане на едината схема за страховане на вложенията, например, и чрез пускането в сила на Европейският фонд за преструктуриране. Така че установили сме какво ни липсва, за да довършим банковия съюз. Сега обаче трябва да постигнем напредък по постигане на тези цели. И тук се сещам за филма Bridge to Far. Оказва се, че досегашното банкови съюз все остава някъде на един мост разстояние. Как се случва всичко това? Безкрайно обсъждаме нуждата от намаляване на риска и споделяне на риска. Изглежда обаче, на няко, за някои е, в европейските институции намаляването на риска никога не е достатъчно и така никога няма да стигнем до етапа на споделяне на риска. Добре, винаги е важно да проявяваме финансова отговорност. Съгласен съм с това, но през последния си мандат парламента прие един законодателен пакет с много големи очаквания и изисквания от финансовата система. И целта беше това да е последният етап преди изграждането на Банковия съюз. Така че бих искала да попитам докладчика въз основа на неговата оценка кога ще са най-накрая на лице условията за до изграждане на банковията съюз? Или трябва да изчакаме да се приеме още пакет за намаляване на риска, преди да можем да продължим напред? Благодаря ви. Сега давам думата на докладчика за отговор. Разполагате с 3 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за коментарите и въпросите. Държа за да подчертая, че работихме отлично заедно с всички докладчици в сянка при всички подготвителни заседания. Колкото разбирам от казаното всички вас, съгласни сме за нуждата от доизграждане на банковия съюз и сме също така съгласни за някои от рисковете, и, и за това какво беше постигнато през последните години. Както каза и колегата Силва Перейра, преди всичко се съсредоточихме върху стълба намаляване на риска, по стълба споделяне на риска. Изобщо нищо не беше постигнато през последните години. Поради за изготвяне на този доклада, които споменахме и на срещите, са елементи, които се опитах да включа по някакъв начин в този първоначален доклад, но очевидно те трябва да бъдат задълбочени и по-добре заложени в обществения вид на доклада, но съм сигурен, че ще намерим някакво решение. до изграждането Банковия съюз не се свежда само до единната схема за пресъховане на вложенията. Има различни цели и различни измерения, просто трябва да говорим, като, както казвам, не се свежда само до едината схема за престраховане на влоговете. Сега си и въпроса за концентрация на държавния дълг в, портфели, в инвестиционните портфели на европейските банки но смятам, че сега стъпките, които предприемаме, трябва да са много добре калибрирани и съм съгласен. Следващите стъпки трябва да е с засилване на споделянето на риска. В последният банков пакет, който беше одобрен от парламента в края на миналия мандат, също беше важна стъпка напред по намаляване на риска. Така че смятам, че сме готови да предприема мерки за създаване на едината схема ЕДИС, но можем да положим повече усилия за уеднаквяване на режимите за изискване на ликвидност и друга важна тема, която трябва да вземем предвид. Е липсата на доверие между националните компетентни органи. А това доверие е много важно, за да можем да изведем преструктурирането, откриването на банките на европейско равнище, там, когато, когато това е нужно. Аз се останах впечатлението, че на последните европейски избори да гражданите ни изпратиха много ясно послание – трябва да продължим с постигане основната ни цел и мечта, а именно завършване на економически причин съюз. И от тази гледна точка банковия съюз наистина е от ключово значение. Така че ви благодаря за всички коментари. Ще ги взема предвид в по-нататъчната си работа, изготвянето на компромисните изменения и се надявам, че ще успеем да постигнем добър консенсус и добър окончателен доклад. Благодаря ви. Припомням ви какъв е графикът за работа. Крайният срок за внасяне изменения е на 13 декември. Измененията ще бъдат разгледани на 22 или 23 януари, а се очаква гласуването в комисията ЕКОН да бъде на 17 или 18 февруари, за да може текста да бъде гласуван в пленарната зала през марта 2020 година. Така изглежда графикът ни за работа и мисля, че с това можем да приключим тази част от заседанието и да продължим с заседание на координаторите. Моля всички, които няма да участват в заседанието на координаторите, да напуснат залата. Благодаря ви.